Бих казал, че особено след съобщението на комисията, много от несигурните обстоятелства биха били решени така, че да не е в ущърп на финансовата стабилност. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Вие споменахте предложението на комисията – за създаване на зародиш е, на функция за стабилизация за еврозоната. И в становището на вашата институция, което ние приемаме много добре, вие изразявате резерва към използването на СНРЛ, за да не се, да не бъде в ущърп на независимостта на ЕЦБ. Заедно с това вие поставихте акцент върху връзката между стабилизацията и спазването на бюджетните правила и пакта за стабилност. Не смятате ли, че има противоречия между функцията стабилизация и пълното спазване на бюджетните правила? Аз знам защо водим този дебат, но ако една страна е изложена на асиметричен шик шок, трябва обязателно да спазва пакта за стабилност, може би ще се окаже, че няма да се окаже помощ на тези, които са изложени на асиметричен шок. Доведена до край тази логика ми се струва, че не се създава функция за стабилизация. Как гледате на предложението на комисията за основание за този механизъм в парламента с докладчика Биогер ние направихме предложение да се окаже подкрепа не само на защитата на инвестициите, но също така и механизъм за презастраховане на социалните помощи при безработица на национално ниво и най-наксетне как смятате, че функцията за стабилност да не да не бъде включена в френско-германската декларация. Благодаря. Ще отговоря на вашия въпрос за общия фискален капацитет. Факта, че обсъждаме тази тема с, с подновена енергия е отговор на вашия предишния ви въпрос. А именно дали програмата, която очертах е реалистична за първи път получаваме предложения от различни страни, комисия, държави, членки. Так само по себе си това е много положителна тенденция. Определено приветстваме предложението на комисията за фонда за стабилизиране на инвестициите. Но както и други предложения за държавите членки, това са първите стъпки, замисъла на фискалния капацитет и факта, че това се отчита за основополагаща тема за съществуването на економическия и валутния съюз е само по себе си важна стъпка. За... Замисълът обаче съвсем не е лесен, точно по причините, поради които вие изтъкнахте. Фискалният капацитет първо трябва да бъде адекватен по размер и по замисъл, защото трябва да се намери начин, който да е между процикличния характер при спазването на определени правила. Между прочим, говорим за съществуващите правила и това е тема, към която ще се върнем през следващите години. И така спазването на правилата в един цикличен спад може да е проциклично и заедно с това имаме морална опасност, т.е. да се разработи механизъм, който да не насърчава некоректното поведение. Така че не е лесна работа да се разработи такъв един механизъм. Опитът сочи, че спазването на правилата е от основополагащо значение. И бюджета за балансиран бюджет е типичен пример на ниво държава. Второ, Колкото по-автоматичен е механизма, толкова по-добре функционира той. Е, сега ще ви дам пример. В САЩ първата стабилизация е резултат от неплащането на такси върху дохода. Същото въжи върху застраховката на осигуровките. Аз мисля, че в Аз мисля, че ние трябва да се обърнем към опита на други валутни съюзи и да се получим от тях и да сме наясно, че нашия политически процес още не е стигнал до там. Всъщност, е, при нас имаме съчетание между виждания, идеи и реализъм смисъл като предложението на комисията. Това е първа стъпка. Между впрочем, много е важно е, че започваме а, дискусия. А, нека да имаме предвид, че когато започна дискусията, а, много хора загърбиха идеята и дискусията като нереалистична. Всъщност това ли е последното, което има да се каже по въпроса? Определен, определено не. Рамон Тремоза има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл още един път, господин председател. Два въпроса. Хубаво е, че еврото и се радва на рекордно високо доверие от страна на гражданите, т.е. има доверие в системата. И след 20 години е много хубаво, че се радваме на толкова високо обществено одобрение, но в някои държави членки, както знаете, е, има, се лансира идеята за паралелна валута – е, за да се посрещнат по-лесно обществените разходи. Имате ли нови доводи срещу тази идея? Ще бъде интересно да чуем какво мислите. Втория ми въпрос е за Италия. Практи, на практика единствената страна в еврозоната, която е постигнала излишък първишен излишък в бюджета за първ път от 19 години. Както знаем, обаче поради високото ниво на публичния дълг, дължат се огромни плащания за лихви и това натоварва дефицита. Смятате ли, че европейския механизъм за стабилността ще помогне да се рефинансират лихвите, да спадне нивото на лихвите и да се облегчи работата на италианското правителство. Благодаря. Първият въпрос. Мога само да повторя отговора, който ЕЦБ даде в миналото. Еврото е единствената валута в валутния съюз. Тези паралелни валути или са валути и не са законни, или пък представляват дълг и са, утежняват съществуващия натрупан дълг. Няма трети вариант тук. По втория ви въпрос – и мисля, че това въжи и за бъдещия въпрос за Италия. Сегашната ситуация е ситуация, в която има диалог. Винаги съм, и съм бил сигурен, че може да се постигне споразумение. И не смятам, че сега е момента да се коментира ситуацията. Многократно съм казвал, страни с високо ниво на дълг трябва да го намалят. По този начин те стават по-силни. Нямам какво друго да добавя. Благодаря. Допълнителен въпрос, защото имаме две минути. Благодаря за отговорите. Съвсем накратко споделям мнението ви за това, че страните с високо ниво на дълг трябва да го намалят. Ако погледнем каква е ситуацията при нас сега в сравнение с преди 10 години, може би в различни държави членки на еврозоната имаме по-високо ниво на публичен дълг, т.е. разполагаме с по-малко възможности за действие при евентуална криза. И инстру... извънредните инструменти на ЕЦБА на ЕЦБ за ограничаване на, дъл, на проблемите може би ни поставят в по-слаба позиция или пък не смятате, че е така? Дъл... Твърде високият дълг засилва уязвимостта на една страна. Нека да имаме това предвид и аз е, мисля, че полуката, която извлякаха страните от кризата е, че когато избухна кризата, не разполагаха с е, фискални възможности да реагират, просто защото дългът беше твърде голям. Е, възстановяването трае от доста време. Е, и то върви ръка за ръка с безпредседентно ниски лихвени равнища. И това е възможност създадена от е, валутната политика точно и трябва да се използва за изграждане на фискални буфери. Както казахте, в, е, при евентуална бъдеща криза или евентуални неблагоприятни събития. Моли Скот Кейто. Благодаря. Както знаете, ни в парламента ние работим по трите законодателни предложения за устойчиви финанси, предложения, изпратени от комисия, трябва да използваме правомощията за националните централни банки и ЕЦБ, за да осигурим устойчивост. Много се радвам, че в началото на месеца се каза, че ЕЦБ в рамките на мандата си може и трябва да подкрепи прехода към нисковъглеродна економика по два начина. Първо, като помогне да се дефинират правилата на играта и второ, като предприеме съответните действия без ущърп на ценовата стабилност. Това бяха малко общи коментари. Бихте ли били малко по-конкретен? И моите конкретни въпроси са Бихте ли ни казали нещо повече за напредъка по въглеродните тестове? Също така се казва, че макропруденциалният надзор трябва да отчете външните обстоятелства и да идентифицират екологичния дисбаланс, който да доведе до финансов риск. И така, смятате ли да въведете кредити върху разширяване на кредити за въглерогодоемки производства и имайки предвид климатичната криза, има ли, има ли необходимост от мерки като кредит, кредитиране на определени дейности? Thank you. Thank you. Най-напред, нека да кажа. Така, нека най-напред да ви кажа как стоят фактите. Най-напред огледахме покупката на зелени облигации. Постъпленията се използват за инвестиционни проекти с екологична полза. Резултатите бяха публикувани в бюлетина от 8 ноември. ЕЦБ закупи зелени облигации в програмите за публичния и частния сектор. В публичния сектор държим 24% от тези облигации по в рамките на корпоративния сектор държим около 20% за допустимите зелени облигации. Делът ни отразява собствеността ни в цялата допустима среда и зелените облигации възлизат на 4% от общата среда. Евросистемата е намалила доходността на зелените облигации, подпомага емитирането им от нефинансови корпорации. Имаме иконометрични анализи, кои, според които голяма част от а, спредовете са свързани с, с програмата ни за изкупуване на облигации. Заедно с това емитирането на зелени облигации се засили след съобщението и бележи непрекъснат спад. Това съответства на предишни констатации за програмата за корпоративния сектор. Нека да отговоря втория ви, на втория ви въпрос нашите усилия за климатичните, свързани с климатичните изменения. Извинявайте, казва господин Драги. Въпросите, свързани с климата, бяха обсъдени и ние насочихме усилията си към тази цел – тези усилия имат за цел да помогнат на участниците на пазара, законодателите и органите, определящи стандартите, да идентифицират рисковете, свързани с климатичните изменения и да се намалят тези рискове, като се пренасочат финансовите потоци. С оглед на това предизвикателство ЕЦБ подкрепя работата в международните форуми и се присъедини към мрежата за екологизиране на системата. В нея влизат централни банки, надзорници. Целта им е да приемат общи практики за намаляване на рискове свързани с климата. Нека да напомня също така, че опазването на околната среда на е единствената второстепен, второзарична цел. Тук можем също така да попитаме защо ЕЦБ да не насърчава сектори, които обещават най-висок растеж като въглеродоемки производство, независимо от екологичния им отпечатък. Не по-малко важно е това, че ЕЦБ е, по договорите е длъжна да функционира в е, обстановка на свободен пазар. ЕЦБ се води от основния и мандата, именно ценова стабилност, Тоест, ние полагаме максимални усилия, но искаме да продължаваме да да анализираме въпроса и също така трябва да дефинираме границите, в които се разполагат целите, които вие споменахте. А, извинявайте, Мариза Матия се следващата. I'm still here, Roberto. <laughs> Obrigada, obrigada. Е, Благодаря, е, господин Драги, за това, че отново сте при нас. Четири въпроса имам към вас. Двата са на една и същема. Първите два са на една и същема. Казахте, че сегашното положението в еврозоната е временно, но в рамките на 18-та Еврозоната, ръста в еврозоната е много е, скромен, много е, е забавен, малък, е, може би най-низкият за последните 4 години. Значи, първи въпрос е по едно количествено освобождаване, успокояване. Дали едно такова количествено успокояване може да помогне, може ли да изиграе решаваща роля и какво, до какво би довело? Казвате, че приключване на програмата, преди данните вече, които е, виждаме, е, става доста така съмнително. Един друг е, въпрос в друг дух. Ако економическия растеж зависи изцяло от неконвенционална парична политика, тогава смятате ли, че изцяло политиката в еврозоната е погрешна? Или ще го кажа по друг начин. Ако зависим от външна е, е, кумулативна парична е, политика, ако това се съчетае с фискални съкрещения и ниски доходи, ниски заплати, това не е ли, няма ли да се отражи много отрицателно върху благосостоянието на хората? Не е ли време да се предостави повече гъвкавост програмите за публични инвестиции, за да се опитаме някакси с това да, да се подсигурим бъдеще. Първо ще отговоря на първия въпрос. В уводните си, в уводно си изявление говорих за следното. Дали забавяне на темповете в на растеж е временно или постоянно явление. Значи, от е, сегашна гледна точка, от моментната е, гледна точка, казвам сега, защото е, следващите прогнози ще излезат през декември, тогава пак ще водим същата дискусия това, което има в момента, сочи, че част от бавните темпове е част от е, нормализиране на процеса на растеж, е, е, който произлиза от 2017 година. От тогава свет растежа в търговския ръст в световен мащаб спадна в значителна степен и след, съответно и нашите, нашия износ. Част от тази нормализация трябва да е свързана с увеличаващите се е, недостиг на работна ръка или степента на освояване на, на мощности, капацитети. Всичко това е, е структурно адаптация, актуализация към по-нисък темп на растеж. Има и други времени фактори в други страни, така че това, което трябва да оценяваме сега е дали това е реалната картина или тя подлежи на, на промени и показва, че е, ни предстои тежка рецесия. Впечатлението в е, съвет, е, управителен съвет е, че не е такъв случай в момента. В този момент ние очакваме да изкупим е, закупуването на активи до края на тази е, година, но дори и да стане това, паричната, валутната политика ще е, остане изключително е, адаптируема. Е, е, и е, е, тя ще се взим, допълва взаимно с политиката на реинвестиции. Те взаимно ще се подсилват в бъдеще. Втория въпрос. Вие сякаш отричате факта, че е, имахме дълъг период на възстановяване, може би 5 години на непрекъснат растеж, че 9,5 милиона нови работни места бяха създадени в този срок е, от 5 години, е, което е безпредседентно в е, историята на тази част от света. Че всъщност номиналните заплати на практика растат и те са е, пораснали в различни части на Европейския съюз, очевидно повече в е, страните, които имат по-голям е, капацитет и по-малко недостиг на работна ръка. Но между прочим, защо сме убедени, че степента на инфлация се доближава към целта ни? фискалната политика, аз не виждам особени фиска, съкръщения. Ако погледнем проекто бюджетните е, планове във всички държави членки на Европейския съюз, е, те изглеждат доста експанзивностични. Тоест, е, може да се каже, че позицията, подхода е неутрален с тенденция към експандиране. И сега малко повече гъвкаво за двете е, програмите за публични инвестиции. Е, сегашните е, правила дават възможност за гъвкавост на тези програми. Второ, ако хората искат да водят тази дискусия, която е важна, защото в някои държави членки има сериозен недостиг на инфраструктура. Но тази дискусия е много пространна и задълбочена в момента, в който бе създаден пакт за стабилност е, и растеж, дори когато се готвеше е, договор от Мастрихт, е, а именно, че публичните инвестиции трябва да се изведат, извадят от дефиницията за фискалните цели в, е, на този етап е, решението беше да не бъдат изключени от фискалните цели. И защо е, решихме така? Защото е много трудно да се прави разлика между публични инвестиции, действителни и текущи, текущо разширяване, текуща експанзия. Много примери има за това но всичко е в ръцете на законотворците и комисията. В комисията ние сме просто една централна банка. Благодаря. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Ще говоря холандски. Благодаря. Е, сега е, през 2015 започнахме е, с закупуването на, на активи с свежи пари и това отбеляза финансовата, началото на финансовата криза. Е, една, ставаше дума за една валута, която още не беше достатъчно стабилна и е, тази политика сега ни доведе до, е, ни обвърза, доведе до едно заробване, като е, е доведе и до решения, които ни е, е, за оттегляне е, от е, еврозоната. Е, това беше катастрофално, наистина. В е, Оказа се, че, да кажем, правителството нямаше стимул за да води здравословни финанси. Например, белгийското правителство се оказа неспособност да запушва дупки в бюджета и е, явиха се е, пробойни е, или масивно е, закупуване на, на недвижимости с свежи пари, е, което доведе до сериозен спад на е, лихвения процент на пазара и това допълнително задълбочи финансовата криза и ситуация. Е, с е, това засегна е, спестяващите. кога смятате, че този балон ще се спука? програмите, кога ще приключат нетите програми за закупуване на активи и моят въпрос е към вас е следния. Е, като е, наркоман, е, наркозависещ, какви средства виждате средно и дългосрочни мерки за да се срещу този количество, това количествено улесняване, облегчаване, за да се бегнат негативния ефект. Нашата политика, казвате, имаше пагубни последствия. Така, да, създадахме 9,5 милиона работни места. Това е много по-полезно за еврозоната, отколкото паричната политика. Дали съвета изведнъж е решил а, да приключи а, тази а, програма за закупуване на активи? Да, но още през юни казахме, че е, такова решение ще се вземе, така че то не е изненадващо. Трето, проектирайки паричната валутна политика за цялата еврозона, която казваме цялата, имаме предвид всички страни, без да правим разлика и всички отрасли. Това не е парична политика насочена към конкретен отрасъл, там, където е, поддържаш ниски или високи лихвени проценти за определен сектор. Това става в Съветския съюз, а не в нормална е, економика, пазарна економика. Но пък, е, но пък е, смятам и е, преценяваме, че е, всички правителства е, ос, е, и особено частния сектор са готови за такова решение, бяха готови за такова решение, ако то беше взето. Както казах и преди, Валутната политика, независимо от решението ни за, и закупуването на нетни активи, ще остане много гъвкава, много така отворена, е, ако видим, че е, лихвените проценти няма да пораснат е, до края на, на, на лятото, така се казваше, нямам точния текст, но общо взето в този дух е. И ЕЦБ ще реинвестира облигациите за един по-дълъг период от време. Това е. Благодаря, Вернер Ланге. Е, аз е, противно на преждеговоривши, аз съм убеден, че в 7-те години е, на вашия, ви можете с е, така е, удовлетворение да погледнете назад към 70 7-те години на своята, на този пост. Без вашата интервенция нямаше толкова е стабилно еврото. Въпреки цялата критика към лихвената политика, програмата на изкупуване и разни други подробности, аз съм убеден, че вашата работа свърши, вашия, вие свършихте добра работа. Тук имам три въпроса. Инфлацията Казахте, че е, е, е, инфлацията е, е общо взето е, ниска, но е, в областта на енергетиката е по-висока. Е, но как, как стоят нещата по отношение на растежа и съотношението? Е, сега втория е конвергенцията, сближаването. Всички евродържави е, е, показват положителни е, е цифри за конвергенция, освен Италия, но тя е, е труден случай и в друг смисъл, че вашия търг за 7,2 милиар, милиона евро се използва за купуване на държавни облигации. ЕКЦБ в, в състояние ли е да направи допълнителна финансова инжекция е, за, на Италия, както чета днес в е, днешните вестници? И оптимизма ви, че е, ще имаме една ефективна система на координиране на економическата и финансова политика. Това от последните няколко години, развитието на нещата от последните няколко години, не поставят ли под въпрос това? този ваш оптимизъм вече над 10 години имаме, сме след кризата. каква, каква роля виждате в крайното решение на Европейския парламент връзка с Европейския механизъм за стабилизация? Много въпроси поставихте. Благодаря ви първо за хубавите думи е, по мой адрес в началото на изказването си. Първо за инфлацията. Една водеща е, инфлация е, е, е е нашата цел. Е, тя върви е, бавно поради енергийните цени. Е, понеже цените на енергийните продукти падат, предполагаме, че основната инфлация също ще падне компонентите на, определението на инфлация мисля, че, мисля, че са по-стабилни от енергията или други компоненти. Е, наричаме е, обаче е, друг елемент е така под скритата инфлация. Тя е по-добра, но е под, все още под предходни, под предходни нива. Какво ни кара да мислим, че тази инфлация ще нарасне? Е, номиналните то заплащане. В някои страни то се покачва повече от други. Но е, качеството на този, на, на тези е, заплати е определено по-добро от преди. В миналото, е, при увеличаване на номиналните заплати, е, това беше временно явление поради един или два фактора. А сега номиналните за, е, е, заплати са на база на договорени е, но заплащане, които се увеличават с времето, срока в който е, е постигнат в преговорите това увеличение в заплатите и е, цените, производствените цени също ще зависят в е, е, държавите членки от е, това къде се намира економическия бизнес цикъл, на кой етап е страната. Обикновено работните места се увеличават, но за сметка на качеството на тези работни. Те са отнено временни, несигурни работни места и тъй като са времени, е, хората не, не се борят за по-високо заплащане. Постепенно се стабилизира тяхната заетост и на по-късен етап ще поискат е, по-високо заплащане. Това е естественият път на развитие. Някои държави са напредни в това отношение и създаването работни места е на постоянни, е, пълни работни места. В други държави членки е, тези, е, този ръст в заетостта се изразява в временни работни места. И тогава вече ще видим, когато се увеличи дела на постоянните работни места, ще е, видим и увеличаване, и стабилизиране, увеличаване на доходите, на, на, на заплащането. За всичко това е необходимо време, защото е, периода, в който нямаше е, възможност за такова е, ценообразуване, е, беше доста дълъг и е, когато говорим за конвергенция, е, съгласен съм с вас, да доразвия е, мисълта си. Аз го е, така засегнах бегло въпроса в уводните си встъпителни си думи. Значи, така, прехода от е, управление върху, е, на база на правила към е, институциите. Но за тази цел, за да стане този, този преход, е необходимо доверие между държави, членки, правителства, хора. И, а доверието зависи по принцип от две неща. Едното е съобразяване, спазване на правилата и нормите и второто, което споменахте, конвергенцията. Ако страните, независимо от причините, се отдалечават една от друга, те се отслабват и много трудно може да им, да им, да се има, да им се има доверие в тях, което е фактори за един силен валутен съюз. Сега отново за прехода от управление въз основа на правила към управление на институциите. Ако погледнем е, какво се случва с е, валутната политика. До края на 80-те години всяка централна банка имаше собствена валутна политика. И от гледна, гледна точка на финансова стабилност това беше много трудно. Три, е, имахме свободно движение на капиталите, непрекъснато вариращи е, обменни курсове и валутата политика, управлението на валута политика беше изключително сложно. До такава степен, между прочим, тогава имаше някакви правила за това как да се стабилизират обменните курсове, как да се определи е, коя валута да се движи в какви рамки. Тези правила се нарушаваха непрекъснато под натиска на пазара. Това накара хората в крайна сметка да създадат е, ЕЦБ, и това е добър е, пример за преход от е, е, принципа на прави, нормите, правилата към институциите. И мисля, че този преход е, се оказа доста успешен. Благодаря, колегата Парира. Има думата. Благодаря, господин председател. Господин Драги, искам да приветствам вашите основни послания, отправени днес. Първо, че значителните стимули в паричната политика ще бъдат запазени и забавянето на европейската економика прави това дори още по-оправдано. И второто послание е необходимостта от конкретни мерки по реформата на економически паричен съюз. И вие споменахте политическата координация – създаване на Европейската функция за стабилизиране инвестиции и е, реформа на Европейския механизъм за стабилност. По последните две е, имам въпроси. По функцията за стабилизиране. Вие споменахте, че еврозоната има нужда от фискален инструмент. Вие обикновено много грешливо си подбирате думите – но дали това означава, че за да запазим сближаването, трябва да насърчаваме и укрепваме сближаването, защото в момента сме в ситуация на раздалечаване и от економическа и социална гледна точка в държавите от еврозоната. А вторият въпрос е за реформата на Европейския механизъм за стабилност. Декемврийската среща на върха предвиди създаване на единен европейски фонд за реорганизиране на проблемните финансови институции и този фонд би трябвало в най-скоро време да започне да работи пълноценно. И накрая, днес комисията ЕКОН ще обсъжда моят доклад за реформата на Европейски механизъм за стабилност и подкрепяме идеята за Европейския, Европейския валутен фонд, който обаче трябва да се нарича Европейски фонд за стабилност. Бих искал да знам какво вие мислите за всичко това. Благодаря ви. Думите запазване на сближаването се отнасят до ситуация, в която държавите са достатъчно сближени, за да имат централен фискален капацитет, но все още са изложени риск от шокове от най-различни видове. Което ще доведе до загуба на сближаването, ако не се предприемат мерки. За това използвах думата запазване. Е, единия фонд за реорганизиране на проблемните институции е нещо, което е спешно необходимо. Е, до сега, когато работихме с банките, особено проблемните, ние решавахме най-лесните проблеми. Но сега трябва да се постигне съгласие по условията за изпълнение конкретни действия. Това ще направи по-силен економически паричен съюз. Ще финализираме банковия съюз и вече сме направили уверени стъпки към съюз на капиталовите пазари и много неща ще могат да бъдат направени доста бързо. Някои ще изискват повече време, например, хармонизиране на закони, законодателството, извинете, за неплатежоспособност така че ще има документ, в който ще се определят по-лесните задачи в областта на Европейския банков съюз. По третата точка абсолютно съм съгласен с вас, че не трябва да използваме думата валутен за обозначаване на новата преобразувана институция. Благодаря ви. I would be okay, yeah. Да, да, разбира се, че съм съгласен. Very good is indeed a very good one. Да, наистина това е добро предложение. И много от нас подкрепят тази идея, идеята да се нарича тази институция Европейския фонд за стабилност. Господин Нидермайер, благодаря. Добре дошъл, господин Драги. Споделям и аз оценката на господин Ланген. Имам въпрос за скорошните економически показатели. Вие казахте, че економиката е благоприятно положение от увеличаването на заетостта и това би трябвало да подобри економическия ръст, защото все повече хора работят, те получават по-високи заплати и това би трябвало да подобри економическия растеж в близките три месечия. Имам два въпроса предвид последните показатели, които не са особено окоръжаващи. Първо, ако има забележимо забавяне на економическото развитие през следващата година-две, дали имаме достатъчно средства за да подпомогнем економиката. Мисля си, че в момента се води експансионистична политика, а лихвените проценти са близко до нулата. И това едва ли ще стабилизира економиката. Вторият по-специализиран въпрос. ОИСР казва, че производителите на автомобили допринасят за по-слабите показатели, но от друга страна те произвеждат автомобили и, и си мисля, че ако има автомобили, които вече са произвезени, но все още не са продадени, това вече означава създадена стойност, макар и без данъка добавена стойност. И това особено въжи за Германия. Thank you. Uh, thank you. Благодаря. По първия ви въпрос, дали има забележимо забавяне, в следващите една-две години, дали ще можем да реагираме. Искам да кажа, че нашата политика е много адаптираща се и тя е предвидена за дълъг период от време, защото това сближаване, включително и на процента инфлация, е предвидено 2020 година, ако не се лъжа, така че ще има постоянно адаптиране и това ще бъде свързано и с инвестиционната политика, и с политиката ни в областта на инфлацията. Що се отнася до сектора на автомобилостроенето? Този сектор всъщност в момента възвръща своето добро състояние. Все още не до степен, когато би могло да се компенсира за пропуснатото през предишното три месече, но очевидно повечето едно три месече ще се наложи да чакаме да видим дали има вече наваксване на пропуснато. Но отново тук трябва да бъдем внимателни и ще се спра на това след малко. Но това не е единствения фактор, който води до този по-слаб растеж. Това не е свързано само с сектора на автомобилостроенето. Има и други сектори и аз говорих за някои от тях вече. Например, един от факторите е забавянето на растежа на производството поради ситуацията със световната търговия. И защо виждаме това? Ние виждаме, че растежа на световната търговия е по-нисък, но все още не е нисък. Той е по-висок от ситуациите в миналото. Така че все още е твърде рано в момента, както аз вече казах преди, ние ще анализираме това, но все още е трудно да кажем, че наистина имаме забавяне. И един от факторите не е само свързан с автомобил, автомобилостроенето, но също така и с отделните държави. Благодаря, Яков фон Вайцекер. Благодаря, господин председател. Господин Драги, много се радвам да се присъединя към господин Нидермайер и господин Ланген, давайки положителна оценка. Много ми хареса вашето деликатно обяснение на това, че когато грее слънце, трябва да си закърпим покрива. И мисля се, че има две основания за това. Първо, разбира се, трябва да сме подготвени към следващата криза. И втората причина е, че слънцето може да стане прекалено горещо, особено като виждаме, че някои държави имат висока задлъжнялост и нисък економически растеж. Съгласен съм с вас и че засилването на фискалния капацитет на еврозоната е основен фактор да си закърпим, да си ремонтираме покрива. Вие говорихте за думата конвергенция. Използвахте тази дума. Конвергенция или сближаване. По принцип, обикновено мислим, че думата сближаване в този контекст е нещо полезно, защото тя може да съдържа нещо, което ние в Брюксел наричаме конструктивна двусмисленост. Т.е. всеки е съгласен, защото всеки чува нещо свое. Но, и тук е моят въпрос. Аз се опасявам до някъде, че Думата сближаване в цялата и неяснота може да доведе до проблеми, защото разбира се, има дума сближаване и това означава държавите членки, които повече не използват механизма за обменния курс или други подобни механизми, да се справят с... Те могат да справят по този начин по-лесно с шоковете. И разбира се, има още един друг вид сближаване. Нещо, което означава по-голяма равнопоставеност. и разбира се, имаме структурни фондове за насърчаване на економическо сближаване в Европейския съюз, но това далеч не винаги е свързано с, с економическата и парична политика. И ако сближаването се разбира в най-широки смисъл на думата, това създава загриженост за един твърде мащабен съюз на прехвърляне на средствата. Може би ще бъде добре да се сбогуваме не с целта на сближаване, но самата дума сближаване в контекста на доводите в полза на фискалния капацитет на еврозоната. Може би трябва да бъдем по-конкретни и това ще ни позволи да стигнем до политически консенсус за нещата, които са ни необходими. Например, европейското застраховане срещу безработицата, докато европейски бюджет може да бъде разбран погрешно, както някои хора го правят, защото се използва не съвсем точно думата сближаване. Изцяло съм съгласен с вас. Докато ви слушах, си мислех за това, какво точно имаме предвид под сближаване. И имаме поне три характеристики на сближаване. Да, наистина сближаване е една модерна дума, популярна дума. Първо става дума за цикличността. Между другото, сближаването често се определя като темпове на растежа. Има и отделен показател за това, който казва, говори за разпределението на економическия растеж между страните, между страните извинете, и в момента този показател е изключително нисък, рекордно нисък. Така че сближаването има своята цена. И разбира се, това се дължи на економическото възстановяване – има второ определение на сближаването. То се отнася до структурните реформи. И това е сближаване, което трябва да имаме. Например, съгласен съм с вас, че схемата за гарантиране срещу безработицата е един обещаващ начин за напредък – но как да гарантираме това, ако нашите трудови пазари са толкова различни? Ако пазар, извинете, правилата за категоризиране са твърде различни. Някои от тях могат да бъдат дефинирани на централно ниво, но не всички. Така че имаме нужда от сближаване и на институцията и сближаване в реалните структурни реформи. Тоест да можем да бъдем по-конкурентоспособни и да се сближавам в посока по-голяма конкурентоспособност, защото в една държава имаме много конкурентоспособна економика, в другата това не е така. Много е трудно да се прави нещо съвместно. И Третото определение е свързано с структурните фондове, за което вие говорихте. Сближаване чрез преразпределяне. Мисля, че това е нещо, което е ограничено във времето. И когато говорим за фискалния капацитет, имаме предвид първото сближаването в условията на различни цикли и различни шокове. И може би наистина добре е да не използваме самата дума сближаване и ще помисля за това. Благодаря ви. Много ви благодаря всъщност ни работим върху асиметричните шокове. И това е първият вид сближаване. Смятаме, че подпомагането за целите на борбата с безработицата чрез застраховане е нещо, което в дългосрочен план е свързано с хармонизацията. Но трябва да има един предпасен механизъм, който да не позволи на националните системи да отиват назад. И разбира се, съгласен съм, че трети вид сближаване е нещо различно, но това също е нещо необходимо. би било много зле да намалим бюджет на структурните фондове, но това е съвсем отделна тема. И това няма нищо общо с функцията за стабилизиране на бюджетно-данчната система. Перванш, имате думата, защото господин Лука не е тук. Така че вие сте следващи урад. Yes, but, uh, but uh, if you, if, Sorry, that's. Otherwise, we, we, we start with Philip and then you. you, you okay, Philip Lamberts. Philip Ламбертс тогава. Господин Драги, винаги се радвам да ви видя тук. Много ми допада вашия подход да се премине от система основана върху правила към система основана върху институции. Надявам се, че ще продължим по този път. Бих искал да продължа в същата посока, както и някои от колегите. Не бях абсолютно доволен от това, което чух от вас. Ние имаме много ограничения, много цели и разбира се, може да решим да продължим да финансираме дейности, които изискват много работни места, но са разрушителни за климата. И ако имаме неконтролируема промяна в климата, няма да може да имаме економика. Основното, което искам да кажа е, че да, наистина като част от количественото облегчение, ЕЦБ финансира дейности, които подпомагат да се смягчат последиците от промяната в климата и да водим борба с не. Но също така тези средства могат да служат за противоположни цели. Ако разгледате динамиката на пазара и ако заявяваме, че искаме да имаме отворена пазарна економика, но конюнктурното вторачване в конюнктурната пазарна економика показва, че ако промяната в климата не се включва в рационалните економически решения, то тогава ние ще се сблъскаме с срив на пазара. Защото трябва да мислим какво трябва да правим, за да регламентираме економиката по един по-различен начин. Мисля, че вероятно трябва да имаме правно обвързващ механизъм за оповестяване информация в сферата на климата, за да въведем пазарна дисциплина. Но бих искал да продължите вашия размисъл по тази тема. Защото вие говорихте за това как работи нашата парична система. Ако вие кажете, че ако имаме лихви, които привличат влогове, то това е добре, но все още трябва да помислим за това как да въздействам върху опазването на околната среда. Да, наистина това е един сложен въпрос, сложен проблем. Искам да ви кажа, че не искаме да финансираме схеми, които да гарантират висока заетост, но разрушават климата, поне не и умишлено. Аз просто изброявах всичките възможни вторични задачи, които стоят пред ЕЦБ в резултат от мандата. Искам да кажа, че това обсъждане започна в съвета и аз смятам да продължа това обсъждане как да направим по-ефикасна нашата парична политика, ако това е възможно. За портфела, свързан с пенсионните фондове, ние делегирахме правата за гласуване на инвестиционните менеджери, които се ангажират с принципа на ОНЕ за отговорни инвестиции, което включва стандарти за отговорно корпоративно поведение в социалната сфера, например. Заедно с нашите менеджери, външни менеджери на активите, ти обмисляме как да се извършват инвестиции в устойчиви продукти и в портфела на ЕЦБ, който е свързан с капитала и фонда за общи резерви започнахме вътрешен анализ за това как тези критерии на ОНЕ, за които вече говорих, могат да се прилагат на практика. Така че се стремим да правим нещо. Не е лесно, защото паричната политика е предназначена за цялата еврозона, за всички държави, всички сектори и нашите цели се определят по един целенасочен начин. Но все повече внимание се обръща и от управляващия съвет, и от нашите членове на тази проблематика. Благодаря ви. Thank you. Първаш Берес. Първаш Берес. Благодаря, господин председател. Вие ще организирате връщането на валутната политика към класическите инструменти. Вие ги напомнихте, си колегата Силва Перейра също ги спомена. Но имам и един въпрос, който вече съм ви задавала, но пак се връщам на него. Целите, целта свързана с ценовата стабилност, която е заложена като основен, основен мандат на ЕЦБ – Послага се акцента върху структурната реформа, но има и други фактори. които биха могли да доведат до невръщ... до това економическия растеж да не се възстанови в е, Европейския съюз, в еврозоната. Е, един от тези фактори е демографската зона. Смятате ли, че целта от 2% е, инфлация трябва да се запази като основна ваша цел? Мисля, че вече го казах. В настоящия момент е трудно да се каже със сигурност дали в средносрочен и дългосрочен план ние сме в етап на стагнация или имаме временен спад в растежа. Вярно е, че през последните 6-7 години виждаме, че растежа се възстановява от кризата, т.е. растежът не е закотвен, така да се каже, на ниско ниво. Вярно е, че има фактори като демографията, както споменахте, които натискат растежа надолу, но от друга страна имаме цифровизация – технологично развитие, технологични промени, които биха могли да повишат производителността и да намалят вероятността за стагнация. Нашата цел е инфлацията и ние така калибрираме валутната си политика. Ние имам, наша цел е устойчива конвергенция в средносрочен план. Питате дали 2% се запазва като наша цел. През последните години мнозина от вас задават този въпрос. Някои смятат, че трябва да е 1%, други е 1%. Отговорът винаги е бил Не е случайно, че централните банки в края на века избраха 2% като цел. За това има много причини и това е особено важно в валутна зона, в която лихвения процент не може да се променя толкова бързо и ниския процент инфлация би затруднил корекциите в по-голяма степен, отколкото високата инфлация. Освен това би било трудно да обясним, че, че променяме целта след като не сме я постигнали. Е, не бихме били много убедителни но има и сериозни причини, поради които ние дори не обсъждаме този вариант, защото това би могло да засили колебливостта. За момента ние искаме да продължава да запазим целта си. Честно казано, не мислим да я променим и така казва председателя. Приключваме първата част на диалога по парични въпроси с господин Марио Драги, председател на Европейската Централна банка и аз се искам да подчертая, че в целия политически сектор има подкрепа за политиката на ЕЦБ. Сега преминаваме към публичното изслушване на Марио Драги в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск. Както знаете, това е органът, който е отговорен за макропруденциалния надзор на финансовата система в еврозоната. За последен път господин Драги разговаря с нас през юли 2017 година или 2018 година. И трябва да кажа, че е много важно да подчертаем, че парламентът работи по този въпрос. Добре е дошъл Имате думата. Господин председател, госпожи и господа членове на комисията по економически и парични въпроси. За мен е удоволствие да говоря за втори път пред вас е, като председател на Европейския съвет за системен риск. Днеска ще се спра на две теми. Ще се спра на някои от констатациите на работата на съвета по, в сектора търговска недвижима собственост. Ще се спра на макропруденциалните инструменти за застрахователите. Ще започна с сектора недвижими имоти за търговска цел. Той е много важен за финансовата стабилност, не за, само заради големината си, а и заради тясната му обвързаност с финансовата система и други части на реалната економика. По тази причина е много важна макропруденциалните власти да следят отблизо тенденциите в този сектор. Днес Европейския съвет за системен риск публикува констатациите си по, е, за този сектор и ще се спра на някои от мислите си. Банките се запазват е, като основен източник за финансиране за търговската недвижима собственост. Не банките и международните инвеститори също играят много важна роля, по-голяма отколкото преди кризата застрахователните дружества, пенсионните фондове, инвестиционните фондове сега са най-големите собственици на облигации на а, търговска недвижима собственост. За нарастващия дял на тези недвижими имоти имат положителни аспекти, по-конкретно потенциала да увеличи разпределението на риска, тъй като всяка загуба от търговските недвижими имоти може да се разпредели върху различни субекти и страни. Освен това, при сътресение във вътрешния сектор, достъпа до чуждестранните банки и други институции предоставят альтернативни източници на финансиране. Способността за привличане на финансови потоци може да съкрати спада и да спомогне за последващо възстановяване. Промяната, която представих, може да е, даде възможност сътресенията да бъдат прехвърлени върху реалната економика. Някои от небанковите институции, като инвестиционните фондове в недвижими имоти, могат да доведат, могат да бъдат подложени на натиск и съответно това да доведе до корекция на цената, ако инвеститорите бъдат принудени бързо да продават активите си. Натиска за чуждите инвеститори за които нямаме достатъчно статистически данни, могат да увеличат риска от бързи ценови корекции, тъй като са решили да прехвърлят фондовете си, ако перспективите за доходност друга да се увеличат или пък или ако започнат да се занимават с регулаторен арбитраж за инвеститорите, това може да доведе до повече синхронизация на циклите и по-голяма уязвимост за рискови фактори. Макропруденциалният надзор разполага с различни инструменти, въпреки че те са съсредоточени в банковия сектор. Само някои от тези инструменти са се прилагали до сега. Има засилен тежест за риска. В три страни мерките, свързани с експозиция към търговската недвижима собственост, се прилагат. Освен това, някои страни са активирали макропотенциални буфери, като системния буфер и контрацикличните буфери с оглед на преодоляване на уязвимостите. Нарастващата роля на небанковите институции потвърждава необходимостта от макропруденциални инструменти, насочени към всички части на сектора. ЕЦБ продължава да работи по разработване на макропруденциалната политика не само в банковия сектор. Съветът публикува доклад за засилване на регулаторната рамка за застрахователите един добър застрахователен сектор дава принос към финансовия сектор, като поемат риск, застрахователите преодоляват възможността от големи загуби за домакинствата и фирмите и като съчетават инвестициите и спестяванията, дават принос към растежа. Но поведението на застрахователите може да доведе до натрупване на уязвимости в финансовата система – Систе... Съветът смята, че властите би трябвало да разполагат със съответни макропруденциални инструменти за да преодоляват системните рискове в застраховането и да не, като не обръща внимание на отделните институции, ще се спра на някои основните предложения в това отношение. Първо, властите би трябвало да могат да налагат увеличение на капитала и ограничение върху дивидендите в целия пазар. По този начин ще се засили устойчивостта на застрахователите при неблагоприятни тенденции на пазара. Тези увеличения на капитала биха могли да бъдат насочени към конкретни субекти и дейности. Освен това, не може да се изключи вероятността държателите на полици да решат да прекратят застрахователните си полици, с което ще окажат натиск върху, върху ликвидността на застрахователите. Властите би трябвало да могат да защитават финансовите пазари и държателите на полици срещу неблагоприятното въздействие на подобно паническо поведение. Един вариант е временно недопускане на прекратяване на договорите. Последния път, когато се срещнахме, обсъдих подобен инструмент за инвестиционни фондове. Макропруденциалният инструментариум за страхователите би трябвало да включи контрациклични капиталови изисквания. Тези изисквания биха могли да ограничат стимулите за продажба на активите, като намалят капиталовите изисквания по време на спад. Също така могат да помогнат да се предотврати натрупването на уязвимости в секторите, като увеличат изискванията за капитала при економически всеки възход. Също така трябва да се гарантира последователност на макропруденциалната политика, като се използват определени инструменти в банковия сектор към застрахователите, които извършват дейности от банков тип като ипотечно кредитиране или финансиране на търговски недвижими имоти. В заключение искам да кажа, че предстои много работа и в тази област. По-конкретно трябва да решим как да калибрираме тези инструменти, какви прагове да прилагаме и как да се включат тези инструменти в сегашната нормативна база. Европейския съвет за системен риск ще продължи да обсъжда тези въпроси и ще даде своя принос към преразглеждането на директивата състоятелност 2 и по този начин ще помогне на вашата комисия да вземе решение за бъдещата форма на регулаторната рамка за страхователите. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателят. Благодаря, че се спряхте на една тема, която е много важна и по време на следващия мандат ще бъде в още по-голяма степен в центъра на нашето внимание. По-конкретно изпълнението и преглед на платежоспособност Де. Първият оратор е господин Вернер Лангия. Благодаря, господин председател. Имам въпрос свързан с пенсионните фондове. Искам вашето мнение. В рамките на Емир 2 водихме и в, в, е, в рамките на триалога с парламента е, настоявахме да се включат и пенсионните фондове в тази система на наблюдение и гарантиране, е, гаранция срещу контра, срещу шокове. От 8 години е, обаче се отлага, отлага комисията. Комисията отлага този е, въпрос. Е, 3 е, милиарда евро е, засяга. Е, става дума за 3 милиарда евро. Е, сега е, е, ЕЦБ какво мислят за включването на пенсионните фондове в регламента ЕМИР? и за, дериват, за е, дериватите и е, когато е, след е, Брексит, е, сега е, какво ще е отношението към трети страни, ще се яви решаващия въпрос е, как ще бъдат е, гарантирани тези е, е, пенсионни фондове. Е, нямаме все още преходен режим. Е, като с Великобритания. Втори въпрос е свързан с киберрисковете. Как гледате на рисковете от кибертаки върху финансовите пазари? И предвид изобретателността, възможностите за хакирни и така нататък, това може да веде до милиарди загуби е, и мисля, че е, трябва да се помисли да имаме достатъчно е, предпазни механизми срещу това. E uh, По пенсионните фондове съветът казва, че те трябва да бъдат включени в централните контрагенди. Не трябва да има изключения за Брексит. Много е трудно да кажем. Ние не участваме в преговорите. Преговорите са сложни, някои от аспектите ще се доизясняват през следващите седмици, така че не сме в състояние да кажем какво ще се случи. Но ако трябва да познаем какво ще бъде близкото бъдеще, възоснова на сегашните тенденции, е очевидно, че и двете страни е, имат желание да е, избегнат рискове за финансовата стабилност и да направят така, че да се помогне на частния сектор да неутрализира рисковете или пък е, да се приеме политика, чиято цел да бъде недопускането на такива рискове. По последния ви въпрос – Знаете, че киберсигурността е тема, която а, получава внимание на всички нива. В едно комюнике на Г20 се казва, че това е най-сериозният риск за финансовата стабилност. Европейски Европейския съвет за стемен риск е мрежа, в която се улеснява обмяната на информация и опит между членовете. И сега ние съсредоточаваме по-конкретно върху уязвимостите. Обсъждаме, анализираме различни видове уязвимости така както са ни ги посочили надзорните органи. И се опитваме да анализираме различните методологии, за да видим как да ги оценяваме. Не всички членове правят едно и също. Те използват различни методологии и различна отчетност на уязвимостите и така. Ние се опитваме да формулираме позицията си по системни уязвимости и канали за кибер сигурно, за, канали за посегателства срещу киберсигурността. Мисля, че това ще е тема, която ще ни занимава а, активно през следващите години. Председателят, благодаря. Ценим това, че ЕЦБ а, застъпва същата позиция като нас. А, в съобщение на комисията ни напомнят, че ако има, че трябва да могат да се вземат еквивалентни решения в случай на криза. Разбира се, бихме предпочели да не се налага да проверяваме дали мерки те са достатъчни. Предпочитаме да не се налага подобно изпитание. Следващият оратор е Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Вие споменахте въпроса за за търговията, за, а, за търговските недвижими имоти. Ние също работим с Бурхар Балц има една ниша, която би могла да се използва с оглед на лихвените проценти. Вие е, говорихте за финансовия пазар, който се намесва на пазара на тези търговски недвижими имоти. Но смятате ли, че трябва да се промени законодателството или пък има нужда само от надзор на различни нива. И ако трябва да се промени законодателството, ще се натъкнем на трудност. И тези недвижими имоти се третират по определен начин от банките и не, банковите институции очертали ли те се страните, в които тежи недвижими имоти улесняват създаването на такава криза по отношение на втората тема, а именно необходимостта от макроподход в областта на застраховането. Смятате ли, че този въпрос трябва да се решава? Трябва ли да чакаме препоръки от вашия съвет или пък този въпрос трябва да се решава другаде? Бонко. Благодаря. По втория ви въпрос за риска, свързан с търговските обекти, предвид неговия обем и взаимосвързаност, той изисква наистина специално внимание – Основният източник, основното слабо място в списъка на такива в няколко държави членки, според нас е търсенето на непременно доходоносност от инвеститорите. Това води до безпредседентно висок оценка, наценка за търговските имоти, особено на първичните пазари. И това ги прави уязвими в ситуация на криза, потенциални сътресения и уязвимост. Вярно е, че банките са изложени на този риск, но, но по-скоро не банковите субекти са е, изложени този риск. И въпросът е как те са свързани с банковата система и как чрез банковата система са свързани с реалната економика. Ето защо е, съвета за системен риск, пък и тези, които отговарят за макропотенциалните политики, компетентни органи в е, държавите и е, ЕЦБ, би трябвало да имат възможност да разполагат с един по-пълен, по-широк е, инструментариум, който да отиде отвъд банковата система, е, да се разпростре и в е, небанковата система. Това ще даде и по-голяма видимост по отношение на тези инвеститори. Трябва да имаме повече информация за връзките между тези небанкови субекти с останалата част от системата и е, като е, най-общо е, трябва, е, има какво да се прави и в небанковия сектор, за да се защитим също осъществяването на също евентуални рискове. По конкретния въпрос за законодателство за лизинг нямам отговор за момента. Е, мисля, че нашия съвет, съвет не е гледал конкретно, не е разглеждал конкретно този въпрос. Но ще потърся отговори, ако намеря такъв, ще ви го пратя в писмен вид. И преди казах, трябва да имаме един пълен, по-разширен такъв инструментариум, който да включва и небанковия сектор, но това се отнася до и е, застрахователния, осигурителния е, сектор. Е, трябва да го разширим. Много неща могат да се правят там, но там задачата по принцип е малко по- проста, защото там параметъра на тези субекти ще е цел на, на макро е, е, пруденциалната политика. Той е дефиниран. В небанковия сектор обаче това е по-трудно. И смятате, че е, с, с, вашия съвет трябва да е, се занимава с макропруденциалния риск в е, е застрахователния сектор? Да? Е, съвета за, за системен риск е, обаче не е, е институция, която взема решения. И по, сама, по самия си замис, самия замисъл предвижда мека власт за този е, съвет. Информация, анализ е, и препоръки. И тези препоръки се оказват на практика по-ефективен инструмент е, за стимулиране промени в политиката в различни държави членки. Така че не смятам, че е, този борт, е, този съвет трябва да има надзорни или макронадзорни правомощия. Това просто не съответства на първоначалния замисъл на, на съвета. Но ако ние или ЕЙОПА, по-скоро ЕЙОПА е, е така институцията, която би трябвало да отговаря за това. Рамор Тремоза, благодаря. Благодаря, господин председател. <laughs> Уважаеми господин Драги, имам два въпроса към вас. Вие говорите за недвижимата собственост. Um, many... Yeah. И Разбира се, има много проблеми, които проистичат от мехурите и тяхното спукване след експанзионистичния цикъл. Вие говорихте също така за регламента и че съветът вече почти постигна съгласие по това досие, по което и ние работи. Подходът на съвета да има един график, един календар за финансовите институции. Не е ли нещо, от което се притеснявате поради асиметрични шокове в държавите членки, защото може би някои от тях няма да успеят да изградят тези защитни механизми. И второ, във връзка с един конкретен дебат, който имахме наскоро в тази комисия за идеята за правото да фалираш. Знаете, че има случаи, когато се говори за фалит на банките или правото им да фалират. И всъщност дефинициите за това поставят много сложни проблеми. И, например, много хора смятат, че това не е ясно дали вие смятате, че тази дефиниция е достатъчна или недостатъчно ясна. Втория ви въпрос е по-лесен. Това, което е, казахте, е, е абсолютно верно. Е, тя е, отговаря, е, ние работим с нейната дефиниция и е, тя ни удовлетворява. Другият въпрос. Бихте ли казали какво имате предвид е, тези е, под бекстопс, е, гаранции или предпазна межа? има предвид цялата, целият диапазон от, не, от лоши заеми. Първо да запомним, да започнем с една положителна нотка. Е, има напредък по намаляване на е, тези лоши заеми. 7,5% бяха в началото на 15-та, а сега са 3,6% във второто е, месечие на 18-та. Значи те падат. Това е общия, общия. Проблема с тези заеми е, че общата цифра не казва кой знае какво. Но общо взето имаме така тенденция на спад в цялата банкова система. Всъщност всички банки е, този процент спада навсякъде. 46% е, е, е, обхвата е, втората половина 15 и 46,5 в първото три месече. Значи има подобрение. Е, Значи, е, процента на гаранция на обхват все още е нисък. Е, имаме напредък, но недостатъчен. Има един много добър документ, който бе публикуван от е, консултативната комисия по, не, по е, лошите заеми, който се говори за понятие на така идеята създаване на институция за макропотенциален контрол. Продължаваме да, да откриваме какви са слабите места, какви са уязвимостите. Очевидно е, че Значи страните се опитват да режиси се опитват да свържат напредъка по, е, в тази област е, с придвижване напред на банковия съюз. Значи една от мерките за намаляване на риска, по която се е, договаря, е свързана с, с лошите заеми. И е, връзката е, е, и затова всъщност в предложението се е, посочва един, е, една качествена цел, която да бъде да, постигната, ако сме съгласни с мащабите, които предлага Банковия съюз. Не съм сигурен, че определене на абсолютни количествени цели общи за всички е най-добрият начин. Е, това, което е, механизма за системен риск направи, да се е, води един добър диалог с отделните банки, като двустранен диалог, разбира се, като се опитат да се видят какви са и очакванията и целите за всяка отделна банка. И мисля, че това действие е доста ефект, така успешно. Но Цитират се в тези преговори и други стойности, но дали те са реалистични, не мисля. Thank you. And um, actually, yes, we are, we are working on this uh, calendar provisioning. Uh, да, сега работим по uh, uh, графика и скоро ще обсъщаме тези uh, предложенията за изменения има поради единния надзорен механизъм, това може да се при, е, е, сметне за е, доста конкретно, но хубаво е, че текста на съвета или това, което се опитаме ние от парламента да прокараме, за силва и провизионирането, но да не е пък прекомерно силно, защото това ще доведе до проциклични проблеми. Ето защо трябва да сме ефективни, но да е, балансираме между разпоредбите по първи стълб, за да не за да се поддържа този баланс. Господин Ланген, благодаря отново няколко общи бележки ще направя е, мисля, че доста тъжна е констатацията, че е, тъжен е факта, че много малко колеги присъстват на този диалог с председателя на ЕКБ. Това е просто неприемливо, е това е непоносимо от 80-те е, диалога обикновено присъстват двама-трима, но такова чудо не е било друг път. Мисля, че е забележително. И е, е, сега, верно, че е, конъюнктурата е сложена, но това не е, оправдава е, отсъствието на хората. Не съм поставил още любимия си въпрос, господин председател. Оценката на риска за, на държавните облигации. Е, аз съм, познавам рисковете, когато държавните облигации е, е, това предвижда възможността да бъде удар на банковата система в следващата е, промяна, когато се последва и увеличаване на, на лихвите е, и финансовите министерства да се възползват от това. Но е, от 10 години водим същия този е, е, дебат в Комисията по Базел за разделяне на банките от държавата. Предприехме някои мерки в Южна Европа. Това доведе до това, че в банковия биланс се качи още цената на, на държавните облигации. Виждате ли, сега знаем всички какви са преимуществата и недостатъците. Знаете ли излизане, имате ли представа как може да излезем от този е, тази дилема от този магиосен кръг с, е, е, банкови, с държавните облигации. Извинете, кой беше последния въпрос? Имате ли предложение за решаване на този изход от тази ситуация? Тежестта на, на нерисковата оценка и проблемите, които създавате. Виждате ли изход в някакъв друг инструмент или как в дългосрочен план ще излежат ситуацията с банките? Благодаря ви. Да, прав сте. Имаше продължително обсъждане в Базълския комитет по това и в крайна сметка беше решено нищо да не се прави по този въпрос – защото суверения дълг се разглежда по различен начин в различни части от света. В западния свят този риск най-малко се разглежда като безрисков и най-малкото банките не се поставят под изискване да правят претегляне на риска. Да, разбира се, вие сте прав, че Европа Европейска централна банка. Всяка централна банка съществува за да подпомогне държавите, когато имат дълга, Това е всъщност неявното предположение. Дали това се случва на практика е друг въпрос. В случая с еврозоната ни установихме, че суверенният дълг съвсем не е защитен от риск. За това аргументът за разглеждането му в банковите портфели като нещо рисково е нещо реално. ЕЦБ, разбира се, смята, че отговорът не е лесен. Разбира се, трябва да се претегли риска, да се даде тегло на риска. Същевременно и това беше проблемът в Базълския комитет. Стои проблема и с равнопоставеността. Ако поискаме от банките в еврозоната или в цел Европейски съюз да направят тегло на риска в зависимост от степента, то тогава това ще означава, че цената на активите ще има по-различно измерение, отколкото цената на тези активи в други части на света. Освен това, аз мисля, че действията в тази насока трябва да бъдат много чувствителни към възможните последици за финансовата стабилност, защото последиците могат да бъдат различни за различните държави в еврозоната. Също така, тези мерки трябва да бъдат част от единен всеобщ пакет – когато някой губи гъвкавостта си, банката може да предостави средства за покриване или намаляване на дефицита. Но това трябва да бъде също така част от пакета за укрепване на економически паричен съюз. Разбира се, това от обективна гледна точка е сложно и между другото има и още едно измерение тук – когато една държава изплува на повърхността с коремчето нагоре, както се казва, то тогава вече въпроса за суверенния дълг не стои толкова, защото всичките банки са в затруднено положение, независимо от това те дали имат големи портфели или не. Така че трябва наистина да се справим с този актуален въпрос, защото тези съкровищни, обли... съкровищни бонове не са съвсем безрискове, и това означава, че не трябва да загърваме реалността. Благодаря ви. Наистина, това е сложна материя и като четем, че регламентът изисква от банките да имат в балансовите си отчети високо ликвидни безрискови активи и ако нямаме такива активи в портфолиото на банките, ще бъдем единствената юрисдикция в света. И това, разбира се, става проблем. Тоест тук малко наистина имаме дилема. И наистина трябва да се мисли за въвеждане на тези тегла на риска и създаването на тези механизми за безрискови активи или по-скоро изискването за тях, но наистина това трябва да бъде част от един по-широк пакет. Госпожа Берес. Това е петия път, когато взимам думата, но надявам се за последен път днес. Вие в известен смисъл е, така е, въведахте във вашия мандат е, законодателен е, този, тази функция е, на надзорна функция. Е, и сега трудно е да правите, да разделяте двете си функции като съдокладчик, за преразглеждане на управлението на е, Европейската централна банка, но се питам каква е оценката ви за е, този е, за сегашното режим на управление и колкото до консултантската комитет, който така помага за вашата управление, но какво ще кажете и за разделението между Централната банка и съвета за системен риск, как успявате да разделите е, тези две функции е, в е, при криза всеки е, е, е, си е, дава е, сметка за е, проблемите, е, например е, е, обикновено е, нямаме, е, всеки дърпа чайката към себе си, има отделни пътни карти, но няма общ поглед върху общата глобална визия за макроекономическия риск. Yes, I, I... Да, Изцяло съм съгласен с вас. Нека да отговоря стъпка по стъпка. Първо, като разглеждаме самия обем работа и обхвата на дейността на съвета за системен риск и дори това, което проличава от днешния ни разговор, наистина няма друг начин, освен да кажем, че съветът е работил добре. Разбира се, аз съм пристрастен, но мисля, че съветът наистина е бил много резултатен при идентифициране на рискове, фактори за уязвимостта, че е излязъл с препоръки и като цяло е спазил мандата, който е получил преди няколко години. След това беше поставен въпроса преди около две години за евентуалния конфликт на интереси между съвета за системен риск, който има същия председател, какъвто има и ЕЦБ. Всъщност аз не мога да намеря нито един пример за такъв конфликт на интереси. И питах и други хора, никой не можа да ми каже къде е този конфликт на интереси. И причина тук е доста логична макропруденциалната политика допълва паричната политика. Те никога не са в противоречие. По-конкретно. Как да отговорим на често поставения въпрос, че ниските лихвени проценти водят до финансова нестабилност – че дълги периоди на голяма ликвидност могат да бъдат просто начало на следващата финансова криза. Нашият отговор винаги е бил. Не мисля, че промяната в паричната политика поради това е нещо разумно, защото по този начин само ще се изложи на риска възстановяването и само ще засили риска за еврозоната. Отговорът е във възприемане на подходяща макропруденциална политика, която да преодолее тези рискове. Тоест, това е един пример за това как макропруденциалната и паричната политика взаимно се допълват. Няма конфликт. Тъкмо обратното, има полезно взаимодействие, нещо, което загаднахте във вашите въпроси. И в заключение, едва ли аз съм този, който трябва да говори за управлението, защото аз съм ангажиран с това. Но ако трябва да дам мнение, според мен управлението на съвета за системен риск работи добре и наистина членовете на съвета не смятат, че има аргументи за промяна на управлението. Да, разбира се, има какво да се подобри от гледна точка на докладването, подотчетността, прозрачността. Според мен, важно е да има множество гласове в Европейския съвет за системен риск, но когато се общува с света извън на съвета, важно е да се говори с един глас, защото това ще създаде репутационни вреди за институцията. Само искам да кажа, че аз изцяло съм съгласна с Вернер Ланге, че е скандално, че няма достатъчно депутати днес на този паричен диалог. Мисля си, че за първ път, откакто беше създаден този паричен диалог, виждаме това. Наистина не е достатъчно присъствието на депутатите. Да, изцяло се съгласявам с това. И искам да задам последен въпрос, защото в момента идентифицираме източниците на риска в този обмен на мнения и ние говорихме за застраховането, за суверенния дълг, за необслужваните дългове. Въпросът ми като читаме това, което виждаме, че случва в САЩ, включително гледна точка на някои съдебни решения, че предоставянето на заеми с, с цел запазване на съотношение между собствени привлечени средства се използват отново. Каква е вашата преценка? Дали нашите норми ни позволяват да се чувстваме безопасност предвид това, което се случва в САЩ и или дали имаме проблеми с банките, с небанковия сектор и неговата връзка с банковия сектор. Тоест, дали това, което ние правим и вие, като съвет за системен риск, правите, дали това е достатъчно за да можем да избегнем ситуацията, в която бяхме преди 10 години с фалита на Леман Брадърс. Благодаря ви, господин председател. През последните няколко години се наблюдаваха стъпки в посока по-голяма регулация в други юрисдикции, извинете, или пък в посока дерегулация в някоя юрисдикция, чрез законодателство или чрез промени в подзаконовите нормативни актове, чрез промени в надзора от надзорните органи и също така в един случай, както вие казахте, това бе постигнато чрез съдебно решение. Тук имам предвид решението свързано с, с запазването на риска в секюритилизираните продукти. Видяхме, че в скорошните продукти, скоро създадените продукти, които не се споменават чак толкова често. Сега отново се споменават по-често. Опасността в нашата юрисдикция е, че в това търсене на доходност ние повтаряме поведението, което характеризираше финансовата криза. Тоест, много финансови не финансови институции, банки и не, се стремят към доходност и прибягват до токсични активи и продукти, които всъщност бяха основен фактор за кризата в Европа. И това е голяма опасност. И точно сега е моментът, в който голяма част от излагането на риск в резултат от тези продукти се извършва от организации, които не са банки. И точно за това трябва да повишим нашето присъствие в небанковия сектор, да разширим инструментариума що се отнася до макропруденциалните инструменти, така че да обхванем и небанковия сектор, но също така и да проследяваме изложеността на риск на нашите банки към тези рискови инструменти. Все още не сме на етапа, когато има увеличаване и излагане риска, което да е тревожно, но трябва да следим това да не се допусне. Благодаря ви. Много ви благодаря. Мисля, че имахме е, един от най-интересните обмени на мнения с е, съвета за системен риск и наистина е много жалко, че други колеги явно са решили да участват в други дейности. Да, всички ние сме избрани политици, ние разбираме, че времето е важно, особено в такива решаващи моменти, но аз мисля, че много от въпросите, които обсъдихме, са много важни и се надявам, че ще имаме време за да създадем наистина едно наследство за следващия парламент, за да може да се избегнат рисковете в резултат от положените от нас усилия да се създаде една правна уредба, която да позволи по-голяма устойчивост на финансовата система и също така е преодоляване на пропуските в законодателството, от които проистичат определени рискове. Много ви благодаря. Беше много важен и интересен диалога с вас, както и, разбира се, предишния диалог с вас в качеството ви на председател на ЕЦБ. Сега ще направим кратка пауза и в 6 часа ще подновим нашата работа. Ще обсъдим въпрос за ДДС и ще имаме съвместно заседание с Комисията по бюджетите.